Госпожи и господа, аз съм а, внесъл а, искане за а, о, премахване на а, писмените а, изявления, тъй като те не са допустими спрямо според нашия дневен а, ред. Приети са корекции към текстове от правилника. Ако някоя политическа група или поне 40 депутати не поискат отмената им, те ще влязат сила и ще бъдат публикувани като положение към настоящия президент. В сряда, заедно с председателя на съвета, ще подпиша 7